от обикновено. В повечето случаи не е така в четвъртък след обед. Много се радвам, че дискусиите бяха толкова оживени и приятни.